Добро утро! Добре дошли на заседанието на Комисията за контрол върху бюджета и продължаване работата по освобождаване от отговорност за 13-та. Е, комисар е, господин Шамета е, ще бъде при нас за последен път днес наистина това ще бъде едно незабравимо преживяване с него. Приветствам с добре дошли и Е, председателите на групите. Е, дневния, дневния ред имате пред себе си, няма някакви изменения. Е, в новините на Конти са обявени езиците, на които ще се работи. Заседанието ще бъде предавано по веб, по вебстрим. Е, протоколите от е, е, ако имате възражения по протоколите от предишните заседания, моля дайте възражението си до края заседанието, иначе приемаме, че са е, приети. Е, от е, 8 и 23 септември е, протоколите на координаторите са също приложени в е, Стигаме до четвърта точка от дневния ред – освобождаване е, от отговорност е, и е, приветствам заведошъл комисаря и отговорника по този въпрос към комисията, както и генералния директор госпожа Калвинио за пръв път е, е при нас. Радваме се е, на възможността ни да работим заедно в бъдеще, е, разбира се, с новото, новия портфел на комисар ще работим е, съответно. Имаме няколко документа. Последващия доклад за освобождаване от отговорност за 12-та година, е, доклада на колегиума от 2013, годишния доклад е, за вътрешната ревизия, вътрешния аудит за защита на финансовите интереси на бюджета до 2013. Тези три доклада, тези доклади са пред, е, на разположение пред комисаря, така че можем да започнем дискусията. Имате думата, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Господин Лазаро, почитаеми е, депутати, дами и господа. Първо благодаря за възможността да дискутираме тази тема заедно с вас. Това ми дава възможност да ви представя четирите доклада на комисията и е, използвам повода да ви благодаря за ползотворното сътрудничество. Първо, последващия доклад, който комисията представя мерките и действията предприяти след искане от страна на Европейския парламент и съвета през, е, по време на процедурата за освобождаваща отговора за бюджета от 12-та. След това е, промените е, по европейския бюджет, който за втори път е представен и освобождаването за 11-та и синтезирания доклад за е, до, е, за 13-та година, както и годишния доклад е, за общия обид по по силата на финансовия регламент за 9 от 95-та. Сега с първия съдържа три документа, резюме, което съдържа най-добрите, е, най-важните е, изисквания от на парламента и съвета и след това подробностите. Ще се спра на напредъка по отношение ангажиращите е, поети ангажименти, които сме обсъждали преди, преди гласуването ви за, по освобождаване от април тази година. Първо да припомня твърдата и, твърди ангажимент на комисията по отношение на парламента да изпълни следните ангажименти. Първо, е, е, по, е, колкото до действията на генералния директор, имате среща с тях и сте информирани за действията, които са предприяти и промените в докладите им, годишните им доклади, както и допълнителните изисквания, включително постоянните инструкции след това споделението управление на нощната финансова рамка от 2013-2020, тези актове са приети през март 2014 инструкции за механизми за временно прекратяване, които да се използват като ексанта инструмент за предпазване на бюджета на ЕС, член 41 от регламента 1306 е, е, е, наклони черта 13 въвежда такива мерки по отношение на земеделието определене на държавите членки с сериозни дефицити. Няколко мерки са въведени, като например одити възоснова на риска, произволни одити възоснова на според риска. Това доведе до по-високи тезидет на ангажиментите, свързани с одит на място. Изцяло за работата по е, защита на европейския бюджет е, разкрива всъщност е, процента грешка за държавите членки. Система, плановете за действие, които се следят много отблизо от Генерална дирекция Агри, тя докладва в доклади, годишните си доклади за това, но държавите членки трябва всяка година да оценяват качеството на своите системи, да отчитат всякакви слабости, на които са се натъкнали относно новата стратегия за одит, е, разработена от е, генерални дирекции Агри и Заетост, е, ще ви кажа как точно се е процедирало. Комисията наистина се ангажира в редица действия, сериозни действия с съответните органи, за да определи по-добре и формулира европейските правила за, под програмите, които са под общо управление. Е, имаме, е, разработихме подробни правила в е, актовете, които дават възможност механизмите за финансова корекция да функционират ефективно, като определят критериите, чрез които да се определят сериозни дефицити и да се, които задействат процедурата за корекции. Критериите, е, комисията определи критериите, които е, е, водят до нивото на корекция, на обща ставка, на, е, общ процент корекция на грешките. Както казах, комисията напредна и в разработване и прилагане на по-силна стратегия за контрол е, за периода 13-20 като подчертава възприемането на нови е, стратегии за кохезионната политика и за селското стопанство насоките за одитите е, се възприемат като стратегия на комисията за одитите за 2013-2020. Тя ще ви бъде, ще бъде съобщена на Европейския парламент не след дълго. Генерална дирекция Employment, заетост, е, следи а, до каква степен работата на аудиторите е, е достоверна и а, а, това показва, че процента на грешка, който установява DG Employment, е, е, отговаря на тази тази, на, на грешката, установена от е, Сметната палата. Е, Генерална дирекция Агри разработи е, нова многогодишна стратегия през март 13 година. Три годишната програма ще се преразглежда периодично, като отчита изпълнение на програмата на, ОС, на е, ОСП и е, ще бъде през 2016 година в резултат на новата работа по бюджетите е, е, по сертификация и закономерност. В стратегията са включени и покриване на риска. В крайна сметка комисията се е ангажирала да прилага и налага съответните мерки за защита на европейския бюджет. По-конкретно процедурата, съдебната процедура за, ще бъде съкретена. Там, където има противополо... оспорвани е, е, места, е, процедурата по това ще бъде финализирана за 12 месеца, в рамките на 12 месеца корекциите, е, е, мерките за временно спиране ще бъдат включени в е, доклада, който ще ви представя по-нататък. Ще бъдат разработени и други доклади за анализ на това как новите превентивни и корективни мерки ще се прилагат в финансовата рамка 14-20. Освен това, оценката ни ще включва съответните мерки. Окончателният резултат ще набележи възможни рискове. Смятам, че заедно с писмото, което пратих до вашата комисия през март тази година и доклада за е, мерките след е, решението за освобождаване от отговорност за 2008, е, сочат, че необходимите мерки са недостатъчни за корекция на грешките. Разбира се, таки, някои мерки се прилагат за пръв път, като например е механизъм за чиста финансова е, е, корекция. Е, сега се работи върху по-силна е, рамка, която ще подобри начина по който се разходва европейския бюджет. Е, сега нека да ви представя е, съобщението на Комисията по защита на европейския бюджет. Комисията отделя особено значение на това е, европейския бюджет да се управлява добре и да е защитен от е, неизбежни грешки. Такива не може да не се случат, когато милиарди евра се разпределят след милиони бенефициенти според правната рамка корективните мерки често се прилагат в годината след е, годината, когато са извършени плащанията, което води е, е, до заделяне на, на резерви с съответната годишна процентна грешка, установен от е, е, Сметната палата. Това е, това показва е, осезаеми резултати. Е, има има осезаеми резултати от корективните действия върху бюджета като цяло. Новите елементи, които се държат в съобщението от комисията са следните. Съдържат, е, съдържа повече подробности, избягва повторения, вече не се допълва от работния документ на комисията. Е, чистите финансови корекции е, са включени за пръв път. Този път новите мерки, въведени в законодателството за 2014-2020 е, са представени също, включително временни спирания в областта на селско стопанство след успешното прилагане на кохезионните политика в предходния период. Е, отчитайки чистите корек... финансови корекции в общата ни политика. Основните е, аспекти могат да бъдат обобщени така. Превентивните механизми показват е, добри резултати. Например, в селското стопанство 284 милиона евро от собствени корекции на държавите членки са използвани 13-та година преди да бъдат извършени плащания към бенефициентите. 4,9 милиарда е, евро от прекъсвания, направени в кохезионната политика за 2013 година. Финансови корекции е, е, в през 17-та коригират на 3,4, възлиза на 3,4 милиарда евро, което отговаря на 3,2% от плащания, от кредитите за плащания. Е, през предходните години е, връщанията и възстановяване на средствата се увеличават е, и възлизат на 2,9 милиарда евро годишно. Е, корекциите по първия стълб селско стопанство и е, клиринг на сметките, е, изравняване на сметките до края на 2013 възлиза на 1,9 милиарда евро. Това е 1,5% от всички плащания извършени в този период. Финансови корекции за кохезионната политика за прогния период 2000-2006, което е в заключителната си фаза, възлиза на 8,8 милиарда евро. Това отговаря на 4,5% от всички вноски. 2013 година близо 40% от корекциите гарантираха редовен, че е, редовните разходи са оттеглени държавите членки, заменени с нови разходи. Тези корекции гарантират това, че нередовните разходи са заменени с нови и дават възможност политиките, политиките да се е, изпълняват, е, като същевременно се защитават европейските интереси. Отчитайки сложността на темата и новите елементи, които са введени, комисията е готова да обсъжда допълнително с вашата комисия и да предостави допълнителни е, обяснения в процедурата за освобождаване. В заключение, комисията може да покаже, че тя е възприела превентивни и корективни мерки, за да гарантира така, защото разходи, които накърняват, са в противоречие с закона, са изключени. Е, предвид е, финансовото въздействие на тези мерки в период от 5 години, те могат да се считат за достатъчни да защитат е, адекватно европейския бюджет по най-удачен начин. Сега да ви запозная накратко с синтезирания доклад на Комисията за постижение и управление на бюджета за 2013. Доклада на СИТЕЗА е важен инструмент за отчетност, чрез който комисията не само възприема, приема своята политическа отговорност за управление на ресурсите и постигане на целите си, но също е, отчита напредъка и взетите действия за подобряване на управлението и вътрешния контрол. Е, е, Синтетичният доклад 2013 година дава един прозрачен преглед на постиженията ни, но също така и на откритите недостатъци, особено 21 е, резерви, внесени от генералния директор по хоризонтални въпроси, които проистичат от докладите за годишната дейност. Доклада съдържа инструкции от страна на колегиума към различните заинтересовани страни, включително генералните директори на отделните, отделите в комисията. За първа миналата година, според мнението на вътрешния одит на комисията, вътрешния одит ни увери в верността на действията ни. Съдържат се там една глава по най-важните елементи, които са взаимствени в доклада, синтетичния доклад. След малко ще се върна на резултатите, резултати от общия одит, когато говоря за одитите. Всички генерални директори е, са положителни по отношение използването на ресурсите за е, съответните цели, спазват се принципите на здраво финансово управление и контролните процедури, които се използват, е, необходимите гаранции за закономерност е, и редовността на съответните е, сделки и действия. Редиците резерви в докладите падна от 29 през 12 до 21 през 13. Две нови резерви бяха внесени, а 11 други бяха оттеглени но редица резерви не водят до, е, резервите не водят до съкрещаване на, на е, сумите, които са в, е, до, до обема на риска. Това се дължи на услугите по-кохерентна дефиниция на риска бе поискана от парламента в резолюцията за освобождаване от отговорност, приета през април. За първ път комисията предлага е, свои, е, е, предлага числа за обема на риска. Бюджета, тези числа за 2008 е 2,8%. Това е адекватно политически, защото може да бъде проследено във времето и може да бъде сравнено с корективната възможност на комисията да защити бюджета на комисията, който надвишава законно допустимото. В, сега да се спре на следните аспекти от е, доклада. Първо, по отношение на системата ни на докладване, комисията счита, че е, недостат е, отговорността е, е от огромна отговорност. Ето защо ние искаме подобрение в е, областта на партньорските проверки, което се оказа много ефективна платформа за споделяне на мнение, формулиране на въпроси, хоризонтални въпроси и решаване на вътрешни проблеми. Е, квантификация на грешките при е, процедурата за държавните поръчки, е, което е от основно значение за кохерентност, за четимост и прозрачност на годишните средства за докладване. Правилата за допустимост, тук е направен предък и са заменени някои тромави правила – е, комисията продължава да дава насоки на националните органи, е, за да опростят е, правилата за допустимост на национално равнище. Във вътрешен план комисията ще продължи да опростява е, стандартите за вътрешен контрол, като е, се фокусира върху ефективност и ефикасност. Трето, в областта на прекъсванията и временно спиране на плащанията и финансовите корекции, комисията непрекъснато призовава държавите членки да засилят контролните мерки преди да сертифицират, да удостоверят разходите. Също времено комисията насърчава своите служби да прекъсват плащания и да предлагат процедура за временно спиране веднага, щом е, съответните условия бъдат изпълнени е, колкото до финансовите корекции, комисията е много активна при е, връщане на сумите, които се дължат и накрая, но не най-маловажно, доклада, е, е, синтетичен доклад за тази година отчита е, основните постижения, подобряване на набелязаните мерки и системите, е, намерението е да се задълбочи е, тази рамка на отчитане, за да се с, е, засили, да се засили формата на годишни доклади, като се, като се направи така, че те да съдържат информация за финансови и нефинансови дейности. Запознах ви с редица конкретни предложения от страна на комисията, които имат за цел да подобрят, да внесат подобрения във всички, цялата сфера на управление на бюджета. Много от тези мерки са приложени в предходните години и вече дават добри резултати. Сега накратко ще ви запозная с годишния доклад е, от комисията, който представя общите констатации на аудиторите и мерките за изпълнението им. През 2015 година вътрешната служба за аудит е, започна да прилага своя стратегически план за аудит за 2013 и 2015 е, година. Целта е да има одит на изпълнението, за да се постигне ефективно изпълнение, ефективна работа. Нека да ви дам няколко примера. Първо, службата за вътрешен одит разгледа системата за управление и работата на генералния директор в генерални дирекции ЕКФИН, КОМП и МАРТ. Стигна се до извода, че тези служби демонстрират силен ангажимент за справяне с предизвикателствата, свързани с човешките ресурси, за да се постигнат оперативните цели. Въпреки това бяха направени допълнителни предложения за още по-ефикасна организация. Разработи се многогодишен план за човешките ресурси възоснова на качествен и коли... качествена и количествена оценка на потребностите. Предприеха се мерки и за регулиране на натовареността на служителите. Бяха взети мерки и за наблюдаване и проследяване на добавената стойност, генерирана от дейността, използвайки разглеждайки системите за оценка на работата и на качеството на работата. Вътрешната служба за одит препоръча да се използват по-добре съществуващите инструменти за програмиране и планиране, като годишния план за управление и годишните доклади за производителността, за да може да има по-голяма яснота в постигнатия напредък. Освен това, се, разработ... се препоръча стратегия за споделено управление между държавите членки. По-голямо съсредоточаване върху резултатността на работата не означава, че аудиторите оставят на страна въпроси, свързани с регулярността и редовността на операциите. Тази информация всъщност е много важна. Държавите членки подават декларации. Е, бяха прегледани резултатите от 2012 година, продължи работата през 2013 година и в резултат на това Генерална дирекция селско стопанство промени изцяло своя подход е, е, към декларацията за изпълнение. Всички служби излязоха с планове за действие, в които внимателно се отчертават рисковете. И плановете за действие внимателно се следят от службата за вътрешен одит. Очевидно е, че с тези планове се подобрява подобрява функционирането на организацията на работата. Ако имате допълнителни въпроси, Филип Девер с удоволствие ще ви предостави повече информация. Той е тук до мен днес. Накрая на този мандат искам да заявя, че аз гордост мога да кажа, че работихме заедно и за мен беше удоволствие да работя с вас и да създадем едни е, добри, стабилни основи за по-добро управление на финансите и по-добра защита на европейския бюджет. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар, за вашето доклади, вашия доклад, наистина много работа е вложена в тях и ние оценяваме е, докладването през е, последните е, метода, на на докладване през последните 5 години вашия мандат се подобри значително, за което ви поздравяваме. Сега е Аз е, наистина е, съм докладчица за е, освобождаване на, от Отговора за бюджета за 13-та година и ще се въздържа от изказване, но ще дам думата на докладчика за следващата година. Благодаря. след е, наистина моя доклад, е, е, приемника на ми е в доклада е в добри ръце след мен. Сега наистина през последните пет години работихме прозрачно, с взаимна готовност за взаимодействие. Това се отрази на напредъка ни и наистина ние сега усещаме, че сме в състояние по-добре да се справяме с някои въпроси това е ваша заслуга лично и на вашите, е, вашия екип. Е, но е, винаги има едно но, разбира се. И аз бих искал да спомена няколко неща, които бяха споменати днес тук разбира се, оставям положителните неща. Аз вече ви похвалих, че по отношение на прозрачността доста неща са постигнати, но е, доклада, който предадахме е, миналата година с политическите е, перспективи в регионалната и селскоманската политика, някак си звучат някакси езотерични по по апропо езотерични, следващата комисарка ще звучи много езо, Звучи доста езотерично. А, сега, какви са проблемите? Как, а, как ще се справите с а, държавите членки, които а, а, с, имат а, с, са отбелязани, споменати като а, държави с нарушение би, ние ще смятаме в тази комисия да ги поканим на изслушвания. На различни места вече става дума за това до каква степен е, те е, се отклоняват от е, нормите, но става дума за вярно документиране на това, което се е случило там, за да можем да проследим точно развитието на нещата. Втората тема е продължение на процедурата. Е, тук има противоречиви е, процедури. Е, Генерална дирекция Агри през тези две години постави този срок от 24 месеца. Питам се обаче какво ще стане с е, е, генерална дирекция Реги с е, регионалните ни аспект, какви, е, защо няма там съответния срок. След това нетните финансови коректори попадат във вътрешния контрол и процедурата. Могат да бъдат проведени по този начин. Какво ще се случи е, например, е, с е, някои, да кажем, конкретния случай с Франция в случая. От 2006 и 2007 това се третираше като една безкрайна история. Понеделник в комисията разбрахме, че програмата за контрол приключва, трябва да, ще бъде приключила с резултат, че 2000, един, едно десетилетие по-късно, 10 години след резултатите ще се представят е, ще бъдат направени корекциите. Е, съответно, е, Франция възоснова на системата за поземлена информация 800 Е, близо милион е, е, евро с средства, които са успорвани. Бихте ли ни казали дали тази система всъщност за информационна система поземлена функционира както трябва във Франция? И след това е, друг въпрос. Е, преди изпълнението на даден проект е, да не трябва да бъде той заменен с друг. Това е принцип, защото така се мултиплицират грешките и това е пред една ние сме призвавали многократно да се направи нещо в това отношение за да може наистина нашите е, инвестиции да е, бъдат е, разумни и смислени. И последния въпрос като едно обвързващо е, така, обвързващ ангажимент помолихме за двустранно сътрудничество между държавите и комисията с държави членки, които имат нарушения в рамките на европейския семестър. Изискваме обаче да има повече прозрачност по двустранните споразумения, Например, какви са споразуменията с е, Германия, Франция, Испания, за да можем да следим напредъка по тях. Мисля, че това изискване е, е доста ясно поставено, но бих искал да чуя малко повече по въпроса. И ако наистина това не е достатъчно е, удовлетворително, отговор не е достатъчно удовлетворително, ние ще изискаме допълнителна процедура от парламента. Това се отнася да освобождаването за 12 или не? Комисаря има думата. Uh, so, thank you, Mr. for your, uh, for your comments and uh, questions. Благодаря много, господин Пипер. Благодаря за коментарите, за въпросите. Нека първо да подчертая, че е, много добре работихме заедно по време на последната процедура за освобождаване от отговорност е, за изпълнението на бюджета и стигнахме до много важни изводи за това какво може да се направи, за да се подобри допълнително управлението на бюджета в комисията. Така че искам да ви благодаря за това и се надявам тази традиция да бъде продължена и в доклада на госпожа Гресле за 2014 година. Сега, и 13 година, извинете. Що се отнася до конкретните ви въпроси? Информацията за ефективността в държавите членки. В доклада ни от днес за защитата на европейския бюджет цялата тази информация е публикувана. Вижда се съвсем ясно в, коя, в кои държави членки са най-големия брой финансови корекции и се вижда от кои държави членки искаме най-големи нетни финансови корекции също. Така че е, има пълна прозрачност. Що се отнася до нивата на грешка в държавите членки, е, в понеделник е, ви обещах, че ще ви представя информация и за е, в неделя е, новия кандидат за комисар, е, в понеделник новия кандидат за комисар, извинете, обеща, че ще ви даде информация за нивото на грешка, така както е калкулирано по държава членка. Е, в допълнение към уводните си думи искам да кажа, че новите стратегии за одит са свързани с подход който се основава на риска. Този подход е насочен с най-голямо внимание към онези програми, в които нивата на риска са най-високи, съгласно анализа на Генерална дирекция за етост или Генерална дирекция селско стопанство. Разбира се, този подход е съвсем нов. Приложихме го, въведохме го съвсем наскоро и още трябва да мине време преди да видим как действа. Ние, като политици, винаги искаме незабавни резултати, но е ясно, че една голяма система за одит а, има нужда от някакво време, за да натрупа достатъчно информация, за да прецени какви са ползите от новия подход. Сега, що се отнася до продължителността на процедурата? Тук, струва ми се, има някакво недоразбиране. Генерална дирекция регионални въпроси при прилагането на плана за действие от 2008 година, за решение да ограничи тази процедура до 24 месеца. И доколкото на мен ми е известно, този срок е спазен. Аз поне не съм запознат с каквито и да било проблеми, свързани с този въпрос. Разбира се, за Генерална дирекция селско стопанство имаме нов елемент – в процедурата за освобождаване от отговорност от 2012 година. Тази генерална дирекция пое е, нов ангажимент и сега остава да се види как точно го изпълнява. Защото, в крайна сметка, знаете, в миналото имаше и процедури, които продължаваха няколко години. Това по някой път изисква сериозни промени в процеса, но правилата са ясни и строги. Изисква се държавите членки да отговарят на конкретни заявки в рамките на определен срок. Ако не дадат отговор, тогава срещу заявката се обявява без отговор, но процедурата продължава нататък. И в крайна сметка се надявам, че Генерална дирекция селско стопанство действително ще изпълни ангажимента да ограничи процедурата до, 2000, до 24 месеца. Що се отнася до нетните финансови корекции за Франция? Има план за действие, който е прият, който е договорен с Европейската комисия и който трябва да бъде приложен от Франция до 2016 година. Защото има доста неща, които трябва да бъдат направени, за да се подобри системата. Що се отнася до нетните финансови корекции, Както съвсем коректно отбелязвате, е, процедурата в момента тече и няма как днес да ви представя допълнителни подробности, защото все още не е финализирана. Но се надявам, че това ще стане възможно най-скоро. След това, следващия въпрос, ем, един малко сложен въпрос за проектите. Добре познавате новите правила. Знаете, че следните финансови корекции, проектите, които не са били подменени до 15 февруари следващата година, но все още не са коригирали нередовностите стават предмет на нетна финансова корекция. Със законодателите обаче не предвиждат елиминиране на тези проекти в рамките на същата година, а по-скоро до февруари следващата година. И това е тема, която според мен трябва да се разглежда по-скоро обективно, а, да се разглежда от гледна точка на стимулирането на промяна. Чрез, като позволяваме на държавите членки да заменят лоши проекти или е, нередовни проекти с нови проекти, всъщност ние създаваме стимул за държавите членки сами да определят какви са проблемите. Разбира се, тук се сблъскваме и с още един въпрос, който повдигнахте и при предходното освобождаване от отговорност, именно слабостите на, първото, на първата линия на контрола. И всъщност самия факт, че има възможност да се подменят проектите с нови, е нещо като морков, като награда, която да стимулира именно работещите на това първо ниво на проверки да се задействат там, където има нередовности. И така, това е тема, която може да бъде обсъдена и в повече подробности, но в крайна сметка много пъти сме говорили и тук в комисията за подхода на морковето и на наградите и наказанията. И а, за мен тази мярка трябва да се разглежда като една от наградите. А, защото там, където е установено, че има проблеми с даден проект в дадена държава членка, има възможност да той да бъде заменен с нов по-добър. Има, разбира се, и наказание, а именно, ако държавата не се задейства, тогава губи парите изцяло. По последния въпрос, можете ли да се доуточните, защото не съм сигурен, че го разбрах достатъчно добре. Clarify, yeah. Microsoft. Yes. Ist auch eine eigenartige Situation, dass, dass wir jetzt Странно е, че ние е, питаме, а трябва да отговаряме също времено, но с удоволствие ще кажа. Говорили сме за това, господин Шамета. Ние си представяме, че първо А, е, Сметната палата прави специфични за отделни страни доклади, особено за тези с е, нарушения. Б от страна на комисията е, правят споразумения двустранни, които са конкретни за всяка отделна страна. Както казах, с Германия, с Франция, с Испания, които след това в един обвързващ хоризонт е, от време трябва да се е, изпълнят. Особено с. Как с държавите, с които имат нарушения за да може да се контролира по този начин какво може във всяка държава членка да се подобри в конкретен е, смисъл и да бъде информиран парламента съответно за това. Имам допълнителен въпрос. В доклада за освобождаване от отговорност поискахме тези държави членки, които е, са да бъдат освободени от докладване, които години наред са редовни. Те са доказали известна в годините, че на тях може да се разчита и е, им, чували сме оплаквания, че нямаме толкова служители, толкова персонал, за да може всички тези изисквания да се е, е, проследяват, е, да се проследява тяхното изпълнение. Затова е, съсредоточаваме контрола си върху едни и същи проблеми, които се повтарят във времето. Ако можете по това да кажете едно изречение, и последният допълнителен въпрос, който имам. Както и преди, комисията също при тези проверка на първо равнище атестира, проверява трайни, повтарящи се проблеми в държавите членки. Значи това не е кой знае какво. А, ако няма кой знае какво подобрение, е, обикновено е, е, те обявяват някаква засилена стратегия на одит на това първо, първоначално равнище. Ако бихте обяснили какво конкретно през последните месеци или последните една-две години се е случило възоснова на нашите доклади. Благодаря много. Просто поисках да уточните какъв е въпросът. Ясно е, че новото право в областта на регионалната политика изисква да има подписано двустранно споразумение между Европейската комисия и съответната държава членка по отношение на конкретни показатели за ефективност и други критерии за ефективност, които съответната държава членка трябва да използва, за да се гарантира ефективното разходване на средствата. Това е процес, който продължава да тече и всъщност има държави членки, които вече са го изпълнили, други все още работят по въпроса но това е едно правно изискване. Оттам нататък идеята да се свърже това изискване с европейското полугодие е интересна, но трябва да бъде разгледана много внимателно. Но трябва да се разгледа първо от правна гледна точка, защото европейското полугодие не приключва с задължителни изисквания за държавите членки. Това е, е правно, така е оформено правно европейското полугодие. И изведнъж така, през задната вратичка да въведем правно задължителни изисквания, е, може да се окаже доста спорно. Разбирам, че има проблеми, но по-скоро трябва да положим усилия да има по-добро приложение на препоръките от европейското полугодие. И тук вече можем да обсъждаме нещата, да видим как могат да се свършат, как може да се направи това, чрез какви инструменти. И аз съм сигурен, че новата Европейска комисия а, би а, обсъдила нещата в достатъчно големи подробности с вас. Но, що се отнася до правна задължителност, не мисля, че на този етап имаме такава възможност. Що се отнася до по-добре справящите се държави членки и онези, които се справят по-зле. Обръща се по-малко внимание на онези, които са се справили по-добре до тук, именно поради това, че одитът е, вече е организиран възоснова на оценка на риска. Тоест, преглеждат се повече онези страни и онези програми или е, агенции за изплащане на средства, които показват по-голямо ниво на риск. И разбира се, там, където има по-низки нива на риск, в дадена държава членка, да кажем, одитните проверки са по-малко. И така, с този подход, основан на риска, прилагаме две от вашите желания от 2012 година, именно да се обърне повече внимание на държавите членки, които се справят по-зле и да се намали броя на проверките в добре справящите се държави членки. Тук разбира се обаче трябва да имаме предвид, че нещата съвсем не са толкова прости. Защото комисията непрекъснато трябва да събира информация и за случващото се в добре справящите се държави членки, защото може би те сега се справят добре, но о, от утре нататъка няма да се справят толкова добре. И така, нашата защита, мерките за защита на европейския бюджет по никакъв начин не са е, мерки, които разделят държавите членки на стари и нови. В крайна сметка. Защото има и стари държави членки, които не се справят особено добре с приложението на европейския бюджет. И така. Комисията непрекъснато трябва да събира данни, за да може да е сигурна, че държавите членки, които са в групата на най-добре справящите се, средовността на бюджетните разходи, продължават да се справят все така добре. След това, що се отнася до първото ниво на контрол взели сме предвид препоръките, е, издадени при процедурата за освобождаването от отговорност много внимателно. Комисията прие насоки, например, за това как да бъдат избегнати най-често срещаните грешки в обществените поръчки, да кажем. Защото при обществените поръчки има сериозен брой грешки. И така, организираме обучения. И продължаваме да работим с а, първо, първата линия на контрол. Обаче не забравяйте, а, че трябва да има предвид и какво се случва на място, защото на тази първа линия на контрол често има доста промени. А, постъпват нови хора. А, едни напускат, идват нови а, и трябва и новите да бъдат обучени. И то по всички въпроси, свързани с работата на това първо ниво на контрол. И така, крайна сметка, а, обученията са е, вече една от постоянните програми на комисията и се надявам, че това ще доведе до положителни резултати и ще се отнася до първото ниво на контрол. Благодаря. Колкото до 12-та година, след това стигаме до освобождаването за 13-та, доклада, синтетичния доклад. Аз съм докладчика по е, тази е, документ и ще кажа няколко неща. Синтетичният доклад е, тук е, се разглеждат резервите от е, всъщност бележките са паднали от 29 на 21. Имахме добро взаимодействие тогава. Регионалният директор е, е регистрирал над 70 резерви, е, плюс още 60, което възлиза на 130. Тези е, резерви са обединени, обобщени в една обща резерва проформа в е, годишните доклади са зазегнали съответните е, числа, но това е ролята и на син, обобщителния доклад. и е, не зная е, дали се знае със сигурност е, какво конкретно се е случило, когато, например, е, върху ако гледаме на, на нещата малко от дистанция, за мен това не е много добър подход и е, би трябвало да обобщим и обединим е, фактите, т.е. генералният директор е, да е, числата, които генералният директор докладва, е, трябва да се отразят и в синтетичния доклад. В противен случай той няма да дава поглед върху това е, какво е отразено в цялостния доклад, годишен доклад. Това е първата ми молба. Втората ми молба се отнася до резервите и тяхната трайност, тяхната продължителност има проблеми от много години, е, едни и същи проблеми. Би било добре, ако по тези отделни проблеми, дългогодишни проблеми, обърнем по-добро е, голямо внимание. Той ще е нужно при резервите да споделяме, да разбираме е, от кога датират тези резерви. Някои са нови, някои са, вече не са актуални, други обаче се повтарят и продължават е, просто бих искала да разберем от генералните директори от кога, е, кога са внесени тези резерви, колко е, време са в сила. Може би ще ми отговорите защо не е направено това до сега. Друго. Вие казахте, трябва да бъдем 100% сигурни. Аз бих била доволна и с 90%, но а, като гледам какво се съдържа в сегашния доклад, обобщен доклад, казва се тук, че има напредък в, в определенето на квотите. Напредъка, какво означава това? Напредъка не може да бъде точно измерен. И моят извод е, че Е, грешките, допуснати в последните години, не се дължат на лошо управление, а по-скоро на друг поглед върху тези е, факти и е, комисията дава ли си сметка, че всъщност излиза, че държавите членки ни заблуждават с данните, които ни пращат? т.е. държавите членки се чувстват е, разочаровани, ако е, от е, трябва да се ако видим корекциите, които са в посока нагоре, например в Генерална дирекция Агри, казва се, че е, процента на грешки е 0,3 и след това е ревизирано на 5,99, това не може да бъде прието без е, да се запитаме е, защо и как. Например, Гърция, посетихме я, ако погледнем не, докладите, степента на грешка е 2-3%. Бих искала да зная е, сега корекциите, които е, се правят тези години са толкова е, всеобхватни. Ако комисията е, из, така изчерпателно се е, е, третира данните от държавите членки, въпросът е, е как е, е, процедира с данните от предишни години. Така че не само да имаме някакви общи е, данни, а да имаме един по-точен поглед върху проблемите. С други думи, е, въпросът е за това до каква степен са достоверни данните, които постъпват от държавите членки. И тук стигам до въпроса какво знаем е, за регионалния фонд? Какво става там? Е, обикновено е, се получават разминавания с докладите, аудиторските доклади на третото равнище. Още аз поставих този въпрос и на генералния директор. Тук не става дума е, е, всичко да се подлага на одит е, системно, но когато четем в пресата, когато получаваме съобщения за някакви абсолютно идиотски проекти, в които, в които са потънали милиони, ясно е, че тук става, има проблем. Въпросът е как комисията в следващите години ще действа на най-низкото равнище с, с аграрния фонд и аген... мисля, че това трябва да се направи и е, по отношение на регионалните фондове. И това е моето искане в доклада. Тези констатации е, трябва да е, задълбочим в е, областта на земеделието, статистиката, сертифицираните е, данни. Е, когато имаме, когато трябва да коригираме 31 е, разплащателни агенции и когато контролите потвърдят е, с цифри е, техните, е, пропуските в тяхната работа, тогава очевидно имаме много, много многостранен проблем. Проблема е с регионалните фондове. Това се отнася и за е, сълскостопанското е, област е, и за управлението на е, данните и информацията в е, е регионалната е, политика и по отношение на регионалния фонд. Тоест, информацията, с която разполагаме, би трябвало да се провери, е, да се стиковат е, е, различните източници. Сега в доклада се казва, че комисията докладва за сериозни пропуски. Кога ще ни докладва комисията за е, недостатъците в е, процедурата е, с делегираните актове. Казахте ни, че ще има засилена стратегия на одит. Бих искал, бихме искали да знаем как ще изглежда тази стратегия и вече работата с националните декларации, това също е важно – по документа Защита на финансовите интереси. Това е един е, документ, който заслужава вниманието ни. Аз присъствах е, при сравняването с е, предишния документ. Аз лично съм доволна от този документ и сърдечно благодаря за него, но въпросът тук е следния. До каква степен са достоверни е, числата, които се съдържат там? Защото те отново са предоставени от държавите членки. Можем ли да разчитаме на тях? Чухме от е, регионалните, генерален директор на Регио, че не се правят проверки на тези данни. И е, там възниква въпроса до каква степен можем да се е, да разчитаме на тези данни сега, дали трябва да запалим свещ в църквата и да се молим, че всички са верни, или трябва да се запретнем ръкави и да проверяваме всичко. Това заслужава и отделна е, дискусия, но е, всъщност предлагам твоя доклад отделно да докладваме, да, да обсъдим. е, е, е, е, е, нато, мисля, че претоварваме е, почитаемия комисар с въпроси, но и аз имам един-два или поне една-две бележки след това, което каза господин Пипа. Е, една част от доклада провокира у мен следния въпрос. Първо, благодаря ви, господин Шемета, за бележките относно законността на идеята за европейския семестър, семестър и е, провеждането на е, контрол, бюджетния контрол. Ние, кога, в нашата комисия, когато социал-демократи и християн-демократите кажат, е, че нещо е незаконно, тогава а когато в комисията християн-демократите заявят, че нещо е нелегално, може би нещата стоят малко по-добре. Сега, в тази комисия няма съгласни по въпроса дали прехвърлянето на финанс, финансови средства от един не добър проект върху друг е, е добра мярка. Аз е, като някогашен докладчик е, по процедурата за освобождаване е, бях точно, съм точно на, ли, на, на позицията на комисията. Проблемът е такъв, и вие го казахте на много места, че не можем да разчитаме на системите за управление и контрол на място в регионите. Е, е, какъв е стимула за чиста, добра работа? Е, да се запазят, да значи да се е, оттеглят средствата, когато е, направи грешка е, Европейската комисия, Европейския съюз и е, да си запазим средствата, когато ние правим грешка. Но това е един, едно така несъответствие, което политически трябва да изчистим. Сега, тъй като християн-демократите имат, когато християн-демократите имат мнозинство, това вече за мен на моменти поражда въпроси. Сега бих искал да навлеза в някои детайли по-дълбоко. Интересуваме как действат финансовите корекции. Е, аз съм сред хората, които могат да кажат, че е, една грешка може да е, доведе след себе си финансово, да бъде коригирана финансово, но разликата е при финансовите корекции, понеже имам английския текст пред себе си, ще кажа каква е разликата между confirmed, потвърден, изпълнен и в ход е, интересно е да четем е, как, как се тълкуват тези разлики. Е, сега да кажем, Обединеното кралство действат много ясно, чисто с, с средствата. Това е едно. В, в, в някои бих искал да съм сигурен как се тълкуват тези е, числа. И моля за обяснение това отношение. И накрая Сега ние се доближаваме до е, приключване някои, е, на всички програми от 2000-2006 година. От е, За да приключим този програмен период, е, е, трябва всички проекти да са е, проверени и финансовите потоци да са обхванати и да знаем какво трябва да се коригира и какво не. След като направим това, след корекциите да, се, да видим дали са постигнати, нали, са, са, дали са осъществени корекциите, е, които са предложени, да видим вече. Аз лично не съм е, погледнал какви са коригираните числа след това. Комисаря. Thank you very much е, for this е, question. благодаря ви за въпросите. На първия въпрос за броя на резервите бих искал да кажа следното. През годините привеждаме резервите към нивото на ABB, но е, всичко трябва да бъде разгледано в контекста на годишния доклад на генералния секретар – което също е на разположение на вашата комисия. Всички резерви са оповестени. Няма нищо за криене. Не мога да поемам ангажимент от името на следващата Европейска комисия, но мисля, че би било полезно да се обсъди необходимостта от евентуална промяна при изготвянето на този доклад. Но всичко е оповестено, разбито, виждат се резервите в годишния доклад на генералните ни дирекции. Това е традиционна практика и мисля, че с представителите на, на новата комисия бихте могли да обсъдите евентуални промени. на въпроса за резервите и за това колко време са валидни. Ако предоставим прекалено много информация в обобщителния доклад, той ще стане прекалено дълъг и а, би бил трудно четим. Резервите и актуалното състояние на тези резерви се представят в годишния доклад за дейността на генералните дирекции и по време на процедурата за освобождаване от отговорност, поне по мое мнение, би било добре, добра идея да бъдат поканени представители на тези генерални дирекции, за да може да обсъдите с тях резервите, както и тяхното прилагане. Проблема с резерва е доста сложен – и е трудно разрешим за година или две. Службите на комисията с удоволствие ще ви опишат настоящото положение и проблемите, на които се натъкват при прилагането. За мен тази тема е изключително важна – защото трябва да отделяме много внимание на прилагането на плановете за действие, свързани с резерва. Тази част от дейностите на комисията бяха засилени, но нищо не е перфектно, така че би било добре да засилим допълнително този тип дейност. Защото на практика именно това ни води до реален напредък – и до добри резултати на службите. На въпроса за процента на остатъчни грешки. Риск. Level at risk, I think. Е- за нивото на риска бих искал да кажа, че по искане на вашата парламентарна комисия бе подобрен метода на оценка на остатъчните грешки и на нивото на риска. Европейската комисия изпълни вашето искане и наблюдаваме леко покачване на нивото на риска. Това ниво е тясно обвързано с подобрения метод, който използваме, защото всички служби сега използват един и същи подход при оценката на риска. А за нивото на остатъчни грешки за някои от агенциите, виждаме, например, че за разплащателните агенции това ниво се покачи значително. но а, вие също поискахте да не се оповаваме прекомерно на този нов метод. Затова поискахме от държавите членки да въведат също този. Той се използва и в нашите служби и, както упоменах и в уводните си думи, Генерална дирекция по селско стопанство изцяло промени използвания от нея подход – и сега разполагаме с по-благонадежна информация, която постъпва от Генерална дирекция селско стопанство. Става въпрос за информация не само от една разплащателна агенция, а за информация постъпваща от всички източници на информация. На тази база се изчислява нивото на остатъчни грешки. regional funds and uh, на въпроса за регионалните фондове и най-низките нива в това отношение, мога да отговоря последния начин. Първо, трябва да спазваме законодателството. Европейската комисия не може просто е така да се свържи с преките бенефициенти, не трябва да се следва съответната процедура. Важно е нещата да се обсъждат и с държавите членки. А именно да помислим как бихме могли да подобрим сегашното положение. Необходимо е да превеждаме в изпълнение мерки, както санкции, така и стимули спрямо държавите членки. И по този начин изчисляваме най-низкото равнище. Би било много по-трудно, ако всичко се съсредоточи в Европейската комисия, защото се опасявам, че не разполагаме с достатъчно ресурси. И не можем да стигнем до крайните бенефициенти навсякъде – Погледнете само колко много са бенефициентите в регионалната политика. Наистина би било нереално подобно искане. Нереално е да се иска от Европейската комисия да поема всичко. Нуждаем се от някакво ниво на контрол, което да ни служи за посредник. Това е в отговор на господин Пипър. Прилагаме редица мерки, включително и нова стратегия за одит. Това доведе до подобрения в много генерални дирекции – Основният елемент в новата стратегия се базира на подхода, основан на риска. Това е значителна промяна в дейността на нашите служби. На въпроса за сериозните пропуски. Смятам, че тъй като това са нови правила, е добре да изчакаме. Стандартна практика е да се изчака известно време, преди да се е, изготви доклад за изпълнението на новите инструменти. Та, ако сте съгласни, нека да дадем достатъчно време на тези мерки, за да видим дали те ще дадат резултат. Просто трябва да мине определен период, преди да може да направим каквато и да е оценка. На въпроса за декларациите на държавите членки. Мога само да се гордея с това, че след поредица от заседания с представители на съвета, и бивши членове на тази парламентарна комисия успяхме да се споразумеем за единна форма, единна декларация от страна на държавите членки. Този формуляр ще се използва в тези държави членки, които възприеха подхода на подаване на национални декларации. За в бъдеще остава да помислим и за евентуални стимули, които да улеснят прилагането на тези декларации в държавите членки. Защото от правна гледна точка, правно вързващата декларация е доста трудна за подлагане на контрол – а държавите членки използват различни системи за упражняване на такъв контрол. Но това, което обещахме пред вашата комисия, бе изпълнено благодарение на Ян Мудър и благодарение на съгласието на държавите членки, които участваха в заседанията. На въпроса за благонадежността на цифрите, които фигурират в доклада ни за защитата на европейския бюджет. Мисля, че можем да разделим цифрите на две категории. Едните са предоставени от Европейската комисия. Виждам колегата, колегата Манфред е тук, той може да потвърди че цифрите, които предоставя Европейската комисия, са напълно благонадежни и могат да бъдат обект и на по-подробен анализ. И втората категория са цифрите, които получаваме от държавите членки. Те също са включени в доклада. Не може да сме на 100% сигурни за надежността на тези данни, но към днешна дата не можем да ви представим по-ясна картинка. Просто това са данни, които са ни необходими, за да можем да подобрим работата си. Но в сравнение с докладите от предишните години, мисля, че ще се съгласите, че настоящия доклад е с по-информативна насоченост, дава храна за размисъл на всички членове на тази парламентарна комисия е, службите на Европейската комисия с удоволствие ще ви предоставят и по-подробна информация, ако се нуждаете от такава. Господин Крафт, е, е, благодаря за това, че сте тук от името на комисията. Бихте ли ни отговорили до каква степен са надежни тези цифри и как ще гарантирате надежността им? Благодаря ви. Прави се разграничение между цифрите, които се предоставят на базата на дейността на самата комисия и цифрите, които се предоставят от държавите членки. Цифрите на Европейската комисия са надежни. Абсолютно сме сигурни в данните, които ви предоставихме. Те са напълно точни. Цифрите, които се цитират в речта на комисията, например тези 2,3%, включват само и единствено данни на Европейската комисия, не данни поступили от държавите членки. Държавите членки обаче също водят дейности по отношение на защитата на европейския бюджет. В глава 7 има информация за това, няма да навлизам в подробности, но там а, просто може да обърнете внимание на данните, Бъдете предпазливи, тези данни може и да не са точни, защото се опитахме по съвсем консервативен начин да преразгледаме а, цифрите, които ни бяха подадени, а, като ги а, намалихме. Но, уверявам ви, цифри постъпили от данните от държавите членки, извинете, никога не са включени в цифрите, които цитираме тук. Така, например, те са включени в бележка 6 от отчета, която аз трябва да подпиша. Тук не говоря за мнението на Сметната палата от тази година, а за мнението от миналата година. Това само показва, че можем да гарантираме за данните, които цитираме. Много ми хареса казаното от господин Гайер. Съобщението за защитата на европейския бюджет е, цитира много цифри, защото искахме да ви дадем пълна представа за всички действия, предприяти от Европейската комисия. Започнахме с финансовите корекции, които са в ход. Дори държавите членки ни предоставят информация във връзка с одита, но ние изискваме и допълнителна такава. И ако открием, че има някакви слабости в системата и че има недопустими разходи, започваме съответната процедура. Тук виждате цифрите, които са в ход в момента. Следващата стъпка е потвърждението. След като сме получили информация, която е, ни предоставя актуална информация, стигаме до съгласие с държавите членки дали да наложим някакво преразглеждане или да поискаме парите да бъдат върнати обратно. И последната стъпка е стъпката, в която ние получаваме обратно парите – парите биват изплатени обратно от държавите членки и се издава разписка на държавите членки. Така разполагате с пълна представа за различните етапи от процедурата. Попитахте също така дали комисията и сметната палата могат да разгледат паричния поток в определен програмен период. Ако погледнете съобщението за защитата на европейския бюджет, ще видите, че в секция 4.2 има 424 има таблица за програмния период 2000-2006 година. В тази таблица виждате, че за регионалния фонд, Европейския социален фонд, нанесените корекции са грубо казано 4,5% от финансовия обем за този период. Виждате, че какъв е този, какво е количеството посветено на този сектор и той е значителен и винаги се отчита, когато налагаме финансовите корекции. Финансовите корекции, които налагаме ние от наша страна едностранно или тези, които налагаме заедно с държавите членки. Във връзка с намесата от страна на Европейската комисия, ако погледнете страница 13 от обобщителния доклад, ще видите, и цитирам това, което казва Европейската комисия, а именно броят на резервите не е показател за а, разширяването на проблема сред различните служби, защото няколко служби могат да водят, могат да използват един и същи подход, който обаче да доведе до голям брой издаване на а, съответни резерви. В областта на регионалния фонд, например, се предоставят средства за много оперативни програми. Непрекъснато подобряваме структурата на работата ни, за да може да подобрим както обобщителния доклад, така и годишния доклад. Ще включим и това ваше искане, което изказахте днес, за да гарантираме, че следващите доклади ще предоставят повече информация за това, което се крие зад различните резерви. Надявам се, че успях да отговоря на въпроса, госпожо председател. Благодаря. Един е, допълнителен въпрос. Казахте, че е, цифрите на държавите членки е, по финансовите корекции е, са, е, се преразглеждат, ревизират, когато имаме някакви съмнения. Какви критерии е, използвате при преценка на тези числа? Ако погледнете страница 35 от съобщението за защита на европейския бюджет, ще намерите търсената информация. Там се подчертава, че Европейската комисия използва предпазлив подход подход при установяването на слабости в предоставените от държавите членки цифри, за да няма преувеличение. Т.е. тук ясно се казва, че се включва корекцията. А корекцията, която не се. В случаите, в които не е прилагана корекция, сме а, намалили цифрите. Подчертавам, че трябва да бъдете изключително предпазливи, защото в крайна сметка някои от цитираните тук цифри може да са по-високи на практика. Впоследствие последствие ще се въведат и ревизираните данни в таблицата. Това всъщност не беше отговор на въпросът ми. Именно това е въпросът. Какъв е разумният подход, the prudent approach? Как се стига до, корек... до корекции, до допълнителни въпроси и каква информация е, е заложена, каква... на базата на каква информация правим тези коментари? за нас е интересно да видим какви числа и как те се коригират. Това е интересно за нас. Оттам ще си е, направим извод за, е, за надежността на данните най-общо. Благодаря, госпожо председател. Добре, ще навляза в повече подробности. Целият набор от информация ни дава възможност да преценим надежността на данните, които постъпват от държавите членки. По различните оперативни програми има различни разплащателни органи, органи за одит и органи за контрол. По-настоящем подхода, който се използва в Генерална дирекция регионална политика е подхода, който вие посочихте и е насочен към увеличаване на надежността на информацията, постъпваща към органите за одит. Грубо казано, около 19% от информацията постъпва от органите за одит. Изготвят се специални доклади за одит, те се представят на компетентните държавни власти, а ние от своя страна също разчитаме не само на работата на органа за одит, но и на работата на сметната палата. 10% за които говорихме, не могат да представляват гаранция, защото всичко това изисква много труд. Беше ви обещано, че ще ви се предостави по-подробна информация за начина по който стигаме до тези 19 и 10%. Ще ви предоставим и таблица, в която ще видите какво точно се случва с цифрите, постъпващи от държавите членки. Първоначалните суми биват коригирани и в крайна сметка в таблицата се записва окончателната сума. Добре, очакваме с нетърпение. Господин комисар, да се върна на въпроса на господин Гайер – На първия въпрос за определението на корекциите. Мисля, че частично Манфред ви отговори преди малко. За това ще отговоря на втория ви въпрос. За оценката на контрола за изпълнение на мерките. Въпросът ви беше интересен – Разбира се, следващия състав на Европейската комисия и вашия парламент ще вземат решение. Но за мен би било интересно следното. След като приключи контролния механизъм за периода 2000-2006 година, подчертавам, този контролен механизъм все още не е приключил работата си, но когато я приключи, би било добре ако сметната палата направи одит върху програмите за изпълнение и направи оценка на крайния резултат. Може да се направи оценка и на реалното остатъчно ниво на грешки, след като са били приложени всички корекции и са били задействани всички механизми за контрол. Разбира се, това би представлявало допълнително раба, допълнителна работа за Сметната палата. Затова компетентните органи ще трябва да решат как би било най-добре да се постъпи. Но смятам, че това би помогнало да се смекчи дебата за реалното ниво на остатъчни грешки. Тъй като дискусията възниква на края на всеки програмен период, всяка година. При последващия контрол нивото на остатъчни грешки ще бъде много по-низко от годишното ниво на тези грешки. Благодаря. Има ли е, други желания за изказващи се сред колегите по е, всъщност колегата Волган? Благодаря, госпожа председател. Е, нека да благодаря на комисаря за направеното от него до тук през целия мандат. Един кратък коментар и въпрос за доклада, за, за синтезния доклад. Много се радвам, че вече в този доклад има сериозно съсредоточаване върху постигнатите резултати. Целта е, разбира се, средствата не е само да се изразходват регулярно, по, по редовен начин, а и те да постигат резултати. Имаме определени условия и а, резерв. Въпросът е обаче как а, точно се измерва ефективността на ниво държави членки и на ниво комисия. Бих се радвала да чуя вашите коментари. Благодаря, благодаря ви много за любезните думи. Благодаря и за зададения въпрос. Комисията въвежда управление основано на постигнатите резултати. Опитва се да създаде култура насочена към постигане на резултати в рамките на институцията. Има план за управление, който се изготвя всяка година и той е насочен именно към постигане на резултати. От там задка имаме и годишни доклади за дейността. И за постигнатите резултати от различните програми и приложени реформи. И така, това са вътрешните неща, нещата от кухнята на комисията. И ви уверявам, че все повече се набляга на резултатността. Разбира се, трябва да имаме предвид и начина по който това може да се отрази и в доклада на Сметната палата. връзката между приложението на критериите за ефективност и годишните нива на грешка и въобще като цяло начина по който ефективността може да бъде обвързана с цялостната оценка на дейността от страна на Сметната палата – Що се отнася до държавите членки, това споразумение с държавите членки има държави членки, от които се иска да поемат ангажимент, свързан с конкретни ключови показатели за ефективност. Да кажем какво възнамерява да постигне в областта на приложението на социалния фонд или фонда или Кохезионния фонд и оттам нататък, като се поемат тези ангажименти, съответната държава членка се отчита за изпълнението им и комисията наблюдава развитието. В новия програмен период имаме 10% резерва за резултатност. И целта е тя да се използва във връзка с насърчаването на постигнат на по-добри резултати в държавите членки. От там нататък остава да видим как ще работи тази система и какви резултати ще постигне. Сега следващия доклад. Аз имам един-два въпроса по него. Защо е, какво излиза от консултациите между службите, дали това би е, в резултат на консултациите с службите може да се внесат изменения. Благодаря на работния документ. Е, той е много по-интересен, трябва да кажа, от самия доклад. Е, което, с което искам да кажа, че може би доклада също може да стане малко по-интересен, като малко повече неща се, се е, впишат в него. Е, ако логичното е, ни е извод е, че е, доклада, целта на доклада е да покаже, че е, собственият доклад не е достатъчно съдържателен, е, тогава е, може да, ни, да го преработим, но е, мисля, че достатъчно работа имаме така или иначе. Е, мисля, че по съдържание докладите ни са достатъчно съдържателни, не само поради важността на проблемите, но и начина по който те са представени и това показва до каква степен можем да поемем информацията и да смерим информацията, с която разполагаме. Това беше предварителната ми бележка. Сега стигам до въпроса за изпълнението. Това е много важно. Е, десет много важни препоръки чета тук е, са забавени изпълнението им с над 6 месеца. Питам се тогава до каква е, степен, доколко са взети на сериозно тези препоръки. Междувременно, може би, има някаква е, новина, не, е, има, е, нещо се е променило, но бихме искали да знаем защо тези 10 толкова важни препоръки изчакват точно, защо точно тези защо три много важни препоръки от 2009 година е, все още не са изпълнени. Искам да знам какво е, става с тях. Толкова много документи е, ми се струпаха на главата тази седмица, че аз самата се загубвам в тях. Имах един въпрос още резервата в областта на научно-изследователните дейности, помощта за развитие. Това е седмата програма за научно развитие и помощта за е, развитие, е, където имаме 20% резерви. Би било добре, ако вътрешната е, ревизия така се вземе с тази методология. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Ще отговоря на въпросите ви в реда, в който бяха създадени. Първо, защо има консултация за този доклад? Това всъщност не е доклад на вътрешната служба за одит, това е доклад на, на комисията пред парламента и съвета. И всички доклади, които се изготвят от комисията, се консултират вътрешно между различните служби на комисията. При тази консултация всъщност, време ви, нищо особено не се е случи. Просто имахме задължение да я проведем, за да може да сме сигурни, че а, цялостният доклад е достатъчно точен, прецизно формулиран и балансиран, за да може действително да представи позицията на комисията. Разбира се, има и още един доклад – доклада по член 99 или не трета от финансовия регламент. И това вече е доклад към самата комисия. И е, това е вече вътрешен доклад. В е, регламента се уточнява, че това на практика е, е един доклад, който резюмира насоките и препоръките. Е, вие можете да ми задавате да ни задавате всички въпроси, които искате и е, да е, изисквате информация за вътрешния одит. Е, имате право на това. Просто ви уведомявам, че това означава, че ще се прехвърлят огромни количества документи. Вече много години работя в областта на одита и мога да ви уверя, че много внимателно работим в областта на а, проследяващата дейност. Всъщност много по-внимателно, отколкото от когато и да било а, а, до сега. А, всичко това е под ръководството на комисар Шемета. А, мога да ви уверя, че се работи изключително внимателно, изключително сериозно и се работи в много големи подробности. Твърде малко са препоръките, които не са изпълнени. От както изготвихме този доклад, са приложени почти всички препоръки. Остават само 7. Работим непрекъснато. Всяка година се проследява начина по който се въвеждат и изпълняват препоръките. Разбира се, имаше много дебати в Комисията за проследяване на аудитирането и мога да ви уверя, че няма за какво да се безпокоите. След това попитахте за начина на оценяване на нивото на грешка вътрешния одит работи чрез ограничени прегледи. Какво правим? Работим с генералните дирекции, които изготвят през февруари своите декларации в уверение е, за коректно изпълнение на бюджета и внимателно изчисляваме нивата на грешка в различните генерални дирекции, включително генерална дирекция селско стопанство и сте забелязали сигурно, че доклада, прият в началото на 2013 година, е доста по-различен от предходните доклади. Работим и с други генерални дирекции по същия начин, включително и Генерална дирекция научни изследвания и Генерална дирекция помощ за развитие. Разбира се, във всяка генерална дирекция работата се организира различно, но генералните директори като цяло имат много голямо влияние върху начина по който се организира работата и събираме информация в цифри. Генерална дирекция на научни изследвания, технологии и развитие е дирекция, при която нивото на грешка е малко над 2%. Е, има резерв, но много добре знаем, е, че одит продължава и има и някакви разумни граници на броя инспекции, които могат да бъдат проведени. каква е процедурата, следвана от колегата Фернандо Фортозо Мидело, който беше тук в понеделник след обед. Той проведе проучване, организира външен аудит на модела, който се следва. А, има различни статистически е, методи, които се използват. Но проучването не бе е, обвързано с календарната година. Тоест, е, навлезе се в две различни години. Тъй иначе се събра информация благодарение на дейността на тази аудиторска фирма, която дава доста ясна информация, доста близка до цифрата оценена и от сметната палата, всъщност малко по-ниска. И възоснова на тази цифра се предприемат мерки. Тази генерална дирекция, разбира се, що, тук става дума за Генерална дирекция помощ за развитие и знаете, че при нея има а, много по-голяма сложност при проследяването на ефективността на разходването на средствата, тъй като се работи извън Европейския съюз по някакви доста тежки условия, но а, мога да ви уверя, че се полага много сериозно усилие, за да се следят резултатите достатъчно добре. И сега, по-настоящем седма рамкова програма и а, помощта за развитие, що се отнася до прякото управление, най-вече за прякото управление, мога да ви уверя, че резултатите, които се постигат по-настоящем, са доста добри, задоволителни. А що се отнася до нивата на грешка, голяма част от тях се дължат на сложността на правните изисквания, правни изисквания, по които и Европейски парламент в крайна сметка е със законодател. Но те иначе нивата на грешка стават все по-малки. Ако искате допълнителна информация, съм на ваше разположение. Благодаря. Все още обаче не, не сте отговорили за десетте най-важни препоръки и у нези три препоръки, които не са били въведени от 2009 година насам. Можете ли да оточните това? Благодаря. Това са едни доста стари препоръки, едни препоръки, които са свързани с Генерална дирекция Цифров пазар и Центъра за обработка на данни. Това въжи за четири от препоръките. Е, както и Генерална дирекция е, помощ за развитие, за която току-що говорих. Ако искате да навлезем в подробности по тези препоръки, е най-добре да изискате доклада, защото това е тема, която не може да бъде представена извън своя контекст. Темата е много сложна и аз лично предпочитам по-скоро да ви предоставим доклада и възоснова на него да работим. Добре, така ще направим. И при следващата реформа на финансовия регламент трябва да предложим да се променят именно тези разпоредби за вътрешния аудит, и за докладите. Благодаря за този обмен на мнение. Не виждам други е, желащи да вземат отношение. В заключение на тази точка от дневния е, ред е, ще кажа, че съм благодарна за разговор до тук, но ще дам думата за заключителни думи на комисаря. Съвсем накратко, нека да кажа следното. Комисията за проследяване на напредък в областта на Аудита в Европейската комисия много внимателно въз, разглежда препоръките, които се правят и е важно да се каже, че там участват 7 члена на Европейската комисия и е, двама външни членове, един от които е бивш член на Сметната палата. И това на практика е един форум, в който всички препоръки се съдят внимателно. Председателя на тази комисия изготвя писма до съответните комисари, в които ги призовава да приложат препоръката възможно най-скоро. И още нещо, което е важно да се разбере. Е, е, дори по време на приложението на съответната препоръка и изискаме от държавите членки да предприемат опосредстващи мерки, т.е. мерки за незабавно облегчаване на ситуацията, дори преди да са се въвели препоръките в крайния им вариант. И мисля, че тази комисия за е, следене на напредъка в областта на аудита е изключително добър инструмент е, в е, системата за управление на контрол на комисията. Благодаря, господин комисар. Да, много се радваме и на това, че господин Тимерманс, който поема този ресор, ни увери, че тази комисия, този комитет ще продължи да действа. Сметната палата има ли желание да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Нека да направя само няколко кратки коментар от общ характер. Това е достатъчно, защото след няколко седмици ще представим общия доклад и голяма част от казаното вече е засегната там. И така, през последните пет години Европейската комисия е подобрила е, своя е, е, контрола и надзора, но разбира се, все още има възможности за подобрение. И тук ще спомена само два елемента от контрола и надзора, а именно комисията трябва да гарантира държавите членки да изпълняват е, че държавите членки ще използват информацията, с която разполагат, за да коригират плащанията още преди да ги препратят към комисията и така ще се намали нивото на грешка. Същевременно, що се отнася до годишните доклади за дейността, е, ще има много по-голяма вероятност данните да са надежни. С това бих искал да благодаря на комисаря за отличното сътрудничество между съда и него и му пожелавам успех в бъдещата му дейност. Да, благодаря. Е, ще се опитаме да е, споменем някои е, допълнителни мили думи към вас в тази връзка в следващите няколко дни. Задължавате ме, отговаря комисара. Не, аз не съм от отделението, от групата за взаимно възхищение. Сега следващата точка от дневния ред 5. Обмен на мнение по новото предложение на комисията относно възлагане на гаранция върху контролите в ОЛАФ, е, за да видим как заедно можем да свършим по-добре работа в това отношение. По този въпрос, ако обичате, господин комисар, бихте ли ни въвели в предложението? Бихте ли представили предложението на комисията? Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. На заседанието си е, ние през октомври аз ви запознах с предложението на комисията за контрол върху процедурните е, права. Е, сега с удоволствие ще е, разделям с вас резултатите от е, е, този обмен на мнение и ще предоставя някои обяснения по предложението ни, което може би очаквате. Искам да продължим тук работа по дискусията ни от юли по работните отношения между надзорния комитет на ОЛАФ и ОЛАФ самия. Няколко члена от тази комисия отправиха въпроси към е, комисията през юли. Е, тези, отговори чакат, е, тези въпроси чакат своите отговори. Искам тук да се спра на два от въпросите. Първият беше как виждам въпросите с достъпа на надзорния комитет до информация по отделните е, случаи. И второ, ролята, която играе комисията за подобряване на работните отношения между комисията и ОЛАФ. Ще започна с е, достъпа на надзорната е, комитет до информация по отделните случаи Напълно съм убеден, че комитета трябва да има достъп до информация по отделни случаи е, на разследване. Възоснова на тази информация той може да е, осъществява своите функции по наблюдение, по мониторинг. Е, Олаф е, отдавна знае, че трябва да даде такъв достъп. Въпреки това обаче има големи разминавания в е, това, което смята комитета и Олаф за, относно каква информация точно би трябвало, до каква информация точно трябва да има достъп комитета. За да се изчистят тези недоразумения, комитета и Олаф решиха да се споразумяха по начина на работа през януари тези година. Е, тази спогодба между тях е, е, почива върху молба от надзорния комитет за защита на надзорника. Доволен съм от подписването на този работно споразумение. Аз настоявах за него от много време. Чух обаче няколко месеца след подписването на този документ, че надзорният комитет не смята, че проблемът е решен това е наистина е, заслужава съжаление и е, налага да се търси решение. В този контекст две неща трябва да са ясни. Първо, напълно е, оценявам това, че господин Пойсти, член на надзорния комитет, каза на е, е, миналия път на последното заседание, именно, че членовете на надзорния комитет не са отблизко запознати с, процедурата на, с процедурите и средствата на комисията. И това не трябва да е така, защото ако практиката покаже, че мерките, които се използват, не са достатъчни, те трябва да се преразгледат. Второ, Нещо, което трябва да е ясно е, че не разбирам защо това а, е основание да се обвинява Олаф. Всички члена на надзорния комитет, с които го, говорих, потвърждават, че Олаф спазва това споразумение буквално. оплакват се обаче, че Олаф не им дава, предоставя повече възможности, отколкото заложеното в споразумението. Уважаеми е, членове на Европейския парламент, много се е, говори за това как се спазват основните права в Олаф и че процедурите в това отношение трябва да се подобрят. Както ви казах през септември, комисията е убедена, че процедурите е, и действията на Олаф зачитат тези права. Но ако Олаф е, е подписал начин на работа с надзорния комитет, това а, означава а, и а, предаване на а, чувствителни данни а, след а, което обаче първо това трябва да стане с съгласието на надзорника и ако това става без през главата на надзорника, аз доста бих се, това доста би ме разтревожило. нито Олаф, нито е, който и да е контролер е, на информацията би трябвало да дава, да предоставя свободно информация на отделни лица. Аз съм е, е, е, твърдо убеден, че Олаф се съобразява с това, независимо дали в отношенията си с надзорника, с медиите или с друг. Е, защото това защитава законните е, интереси на съответните лица, но защитава и парите на нашите, на, на накоплаците. Ако Олаф е, предоставя такава информация, нарушавайки е, законите за защита на, на, на личните данни, тогава той ще бъде, ще отговаря и ще бъде глобен за щети. Това са пак наши пари комисията, е, която отговаря именно за финансовите интереси на Съюза, не може да приеме такова положение. Заключението от сегашната дискусия е, че е, тези работни споразумения между надзорния комитет и ОЛАФ трябва да се преразгледа след е, консултиране на надзорника. Разбирам че е, от юни се е, обсъжда такова, е, такъв преглед и мисля, че това е верния път. Сега да се спра на втори въпрос. Ролята на комисията и моята собствена роля в цялата тази дискусия. дискусия. Изненадан бях, когато чух на 22 юли, че комисията се опитва да да сме те под килима, така да се каже, проблемите между Олаф и надзорния комитет. Е, е, това е едно твърдение, което трябва да опровергае. През юни 13-та писах два пъти до надзорния комитет и ги поканих на тристранна среща с генералния директор на Олаф, за да е, именно да напреднем по някои спорни въпроси. В отговор на комитета ми отговори следното – Цитирам. Надзорният комитет смята, че предложението е, за среща на 12 юни е преждевременно. Е, ние междувременно ще ви предложим друга дата. Е, когато му дойде времето, ще ви предложим друга дата. Край на цитата. Трябва да се каже, че на този етап дискусиите между комитета и ОЛАФ вече се водеха повече от година и представители на надзорния комитет участваха е, три месеца преди това в едно заседание на вашата комисия и критикуваха е, е, работите, условията на работа. Второ писмо отправих до тях с възможност да се срещнем през юли. Този път отговора гласеше, цитирам отново, редица въпроси не могат да не подлежат на дискусия или споразумение, край на цитата. Ето защо те не биха, не смятат, че е, такава среща е необходима. Председателя на вашата комисия има екземпляри от тези писма, така че за всички е, е ясно, всички, които се интересуват, могат да прочитат и да видят подробностите. Реакцията ми на тези писма. Аз е, бях изненадан, меко казано. Не смятам, че някога съм получавал такъв отговор преди от каквато и да е комисия от експерти и е, в никакъв случай не, не очаквам е, такъв отговор, е, след като такива, същи тези експерти непрекъснато критикуват публично и тук в парламента и се оплакват е, от това, че проблемите им не се е, приемат на сериозно от комисията. Е, възразявам срещу всички твърдения, е, че комисията си затваря очите за е, проблемите на този надзорен комитет. Трябва да ви уверя, че в моя мандат политиката за борба с финансовите измами беше, не беше единствената ми отговорност. Аз занимавах с данъци, митнически тарифи, мит, мита, освобожда, одити, освобождаване от отговорност и така нататък. И въпреки всички тези сложни проблеми, аз отделям отделях много, отделих много време на е, този комитет. За съжаление, е, моите усилия, на, на моите усилия не бе отговорно е, с е, съответното е, внимание. Въпреки това обаче съм убеден, че е, функцията на надзорния комитет е важна затова преди е, да приключа, използвам възможността да припомня на вашата комисия, че двама члена, е, два члена от комитета, надзорен комитет напускат в края на януари 15 година. Вие правилно подчертавате значението на надзорния комитет. Е, следователно, вас също ще, за вас също е важно да сме сигурни, че състава на този комитет отговаря на действащото законодателство в моето писмо е, съм обърнал внимание на това. Съвета е, прие това през май. Сега чакаме е, да чуем какво ще каже парламента, за да, за да действаме нататък и то трябва да действаме бързо, за да, се спазим, да спазим срока. Така че ще съм ви благодарен, ако вашата комисия ни съобщи каква е вашата позиция максимално бързо. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз съм докладчица, докладчик по този въпрос, затова ще си позволя няколко изречения. Може би ще ни дадете в писмен вид това си изявление. Малко съм изненадана, трябва да кажа, е, всъщност дали това, което току-що казахте, е точно проблема. В някакси тази, тази дискусия не помага за нищо. Тя няма никаква стойност, ако критиката е, е, не се взема, от страна на такива органи не се взема на сериозно. Това е точно упрека, който ние отправяме е, който отправя и е, комисия, е, самия надзорен комитет, те твърдят, че вие казвате, че сериозно вземате на сериозно това, аз обаче не, не го приемам, не съм съгласна. Тази комисия, този, тази, този надзорен комитет се бори за оцеляване. Те 3-4 пъти идваха при нас и казаха, ние просто не можем да работим. И те ни казаха, ако вие не... И, и, и наистина трябва да ви... Е, и те ни казаха, моля, помогнете ни. Е, това, е, че когато се цитира нещо, трябва да се цитира в контекста Разбира се, е тарят съответните служи, е, служители, които имат право да, на, на е, конфиденциалност. Това също определя достъпа до данни. Тук не трябва да, по тези въпроси не трябва да разговаряме с медиите непременно. Знаете какви важни въпроси са свързани с, защита на личните данни. Uh, е, дори когато излагаме нашето становище, ние също имаме спорове, но е, няколко неща трябва да се изяснат непременно. Тук трябва да се провери какви са прекъснатите пътища на достъп и това тук е, не става дума за, за е, един доклад е, без е, Става дума за, за доклад за е, възможности се на достъп, но е, тази част от вашия доклад, изложение не ни убеждава това е въпрос, по който наистина се радвам, че можем да продължим да работим и, и че трябва да започнем наново, защото по този начин не може да продължим да работим. Ще има и нови членове, но нови депутати, но стари проблеми. И това е отправната ли точка. Бих искала по този въпрос да възприема една посредническа роля, но не се получи. Аз самата е, вече се е, постарах се да спаса това, което все още може да бъде спасено. Комисията е, е, е, излезе с ново предложение два месеца след е, регламента за ОЛАВ да преработи оценката на въздействието. През юни 13 година на пленарно заседание внесахме измененията е, комисията, ако, ако беше е, е, е лобирала по-малко тогава, сега ще да ни е спестено това предложение, което смятаме да направим е, а именно, че в член 15 от регламента за ОЛАФ се предвижда, е разписана функцията на надзорния комитет че е, е, информацията трябва своевременно да се предоставя от страна на генералния директор на ОЛАФ. Е, това е точно въпросът, по който, който комисията регламентира. Точно това ние е, поставяме на, на, под въпрос, по друга форма, разбира се. комисията наистина лобира сред депутатите и много енергично, но много от експерти, които бяха поканили, казаха това много ясно Сега няколко от нещата, които, е, въпроси, които постави Transparency International. Те също изискват е, е, да се потвърди независимостта на ОЛАФ. Въпросът за експост или ексанте контролите, проверките, за мен е абсолютно недопустимо във формата ексанте. Сигурна съм, че такъв един подход няма да е, има подкрепата и на парламента. Конфликт на интересите е, също няма да помогне за, по-ефектив, за ефективността на е, комитета. Сега трябва да се види какви са правните средства, е, с които разполагаме и дали е, и до каква степен е, Олаф се съобразява с препоръките или не. Понякога вече тези конфликти са толкова остри и така взаимно се блокират, че не знае при тази нова конструкция какво ще излезе. при дисциплинарните мерки също е, липсват е, достатъчно точни разпоредби. Наистина, аз е, се натъкнах като докладчик на толкова много пропуски в системата, че сама не повярвах, че е възможно. Наистина не мога да повярвам. Предложението е, има много недостатъци. Е, Самата, самия надзорен комитет е, изтъкна е, това. Е, те също гледат критично независимостта на Олаф смятат, че предложението от институционална гледна точка е недостатъчно балансирано. Сега, когато е, един комисар е засегнат, той има право да е, е, да даде гласност на, на своята позиция. Не можем да делим хората на е, две категории. Е, това предложение е, не решава нито един от проблемите на Олаф, напротив създава нови е, трудности, нови проблеми и нови възможности за неефективност на работата. Това е, е моето мнение по цялата тази история. Аз е, в. Е, обозримо бъдеще ще излезе със становище. Няма да е до края на годината, защото цялата конструкция изисква ние сега да имаме преклено много спорове по пропуските в сегашния регламент, но съм сигурна, че в, от началото на следващата година енергично ще се вземат моите колеги с темата. Благодаря. Колегата Сен да поиска думата. Eh, eh, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, мисля, че за последен път се виждаме с вас, за това бих искала да ви благодаря най-напред за отличното сътрудничество през последните години. Пожелавам ви блестящо бъдеще. Вие сте млад. Със сигурност ви очакват много приятни задачи за напред в живота ви. И така, Както знаете, водихме едва ли не институционална битка, за която вие бяхте отговорен. битките, е, те бяха няколко, между институциите засягаха вашия ресор. Един от инструментите, които ни помага да се борим с измамите, докато не сме създали Европейска прокуратура, а на мен много ми се иска да имаме Европейска прокуратура, е, е този, който обсъждаме в момента. Добре би било да имаме Европейска прокуратура, която да има всички правомощия, но разполагаме само с Европейската служба за борба с измамите. И тъй като разполагаме само с ОЛАФ, то тогава е необходимо да я защитим доколкото можем. Госпожа Гресли отправи доста а, тежки критики към службата. Някои членове пък на нашата комисия може би не са запознати подробно с проблема. А, може би се сещате кого имам предвид. Понякога някои от нарушенията не се сигнализират. Но така или иначе всички сме съгласни, че първоначалната идея за Олаф не беше тази. Госпожа Гресле понякога наистина, може би като че ли преувеличава, но фактите са си факти. Надзорният съвет е конкретна институция, която съществува, публикува конкретни документи. Възниква също така и проблема с защитника на личните данни – на мен би ми било любопитно да чуя дали защитника на лични данни в ОЛАФ и, и в надзорния съвет е свършил работата си. Какво се случва в момента с надзорния съвет? Какъв е резултатът от всички тези битки, които водихме? Разбира се, този съвет допусна някои грешки и пресата доста им се зарадва, но ние, тъй като бяхме едни от отговорниците за кризата, трябва сега да се погрежим за намирането на решение. Госпожо Ингеборг, не мисля, че вашето поведение е коректно. Казвам ви го съвсем искрено. Трябва да докажем, че от години работим по етичен кодекс. Олаф е сложен орган, но той е абсолютно необходим за всички. Той е, работи в областта на контрабандата с цигари, злоупотребите, финансовите измами, е, откъдето и големия залог, който представлява тази служба. Трябва обаче да признаем, че както едната, така и другата страна допусна грешки. Така че се нуждаем от етичен кодекс, нуждаем се от закон, който да защитава служителите на Олов. Тези служители трябва да бъдат защитени. От друга страна, на нас това ни дава възможност да защитим европейските граждани или съответните учреждения, които биват разследвани за незаконосъобразност. Така че нуждаем се от подобен етичен кодекс, нуждаем се от норми, от стандарти. И аз съм оптимист, защото продължавам да вярвам, че това е възможно. Не трябва да оставяме ситуацията да се влушава служителите на Олаф работят добре. Защитата и сигурността на европейските граждани обаче също трябва да бъдат гарантирани. Връщам се на въпроса за зависимостта на контролера, който плаща, бива платен и така нататък – да, имаше някои пропуски и те трябва да бъдат поправени. Тук не говорим за надзорен съвет, който е едно чудовище, което съди всички постъпки на Олов. Да, действително може да има е имало някои пропуски, но съвсем не става дума за това. Смятам, че разполагаме с добър документ, който ще ни послужи за основа на последващата работа, но а, в миналото в нашата парламентарна комисия не можахме да свършим необходимото, за да запълним съществуващите пропуски. Олаф, Надзорния съвет, Европейската комисия, ние а, трябва да се изясни кой за какво отговаря точно. Със сигурност и на международно равнище има подобни проблеми. Наясно съм, че сегашната позиция не е окончателната, а, но в крайна сметка надзорният съвет е както съдия, така и страна в производството. Тъй като предложението не е окончателно, се питам дали не бихме могли да а, предвидим някоя друга институция, която да получава жалбите на гражданите, които смятат, че са жертва на някаква грешка, на, на пропуски от страна на администрацията. Просто трябва да излезем от този омагиосен кръг. Ако разполагаме с такъв а, контролен орган, би било добре. Не казвам, че трябва да създадем нова институция или нов орган. Не. Просто се нуждаем от а, закон, който да даде на служителите на ОЛАФ някаква гаранция. Нека да не а, добавяме, да не осложняваме картинката, защото това само ще обърка европейските граждани. Повтарям, не желая да бъде създавана нова институция или нов орган. Да не забравяме какво е виждането на гражданите за Европа, за администрацията, за корекцията на административните пропуски. Трябва да направим нещо. Както вече казах, аз съм оптимист. Просто се нуждаем от правна рамка, която да ни позволи да решим съществуващите исторически проблеми. Е, Господин Гайер. Благодаря ви. Инес беше много изчерпателна в своето изказване, за това ще бъда кратък. Бих искал да благодаря на уважаемия господин комисар за направената от него презентация така или иначе тази точка е вписана в дневния ред, така че можем да се възползваме от тази възможност, за да направим и някои по-скоро политически изказвания. Защото аз съм притеснен от начина по който се схваща всичко в Европейския парламент. Ако се вгледаме в историята на Европейския съюз, ще видим как точно се зароди Олаф имахме два големи финансови скандала и всички, които се занимаваха с репутацията на европейските институции, днес се радват от съществуването на Олаф, защото той беше необходим. В нашата парламентарна комисия обсъждаме а, по доста строг начин Олаф. Ако погледнем и интернет а, сайта ни, човек а, може да остане с впечатлението, че Олаф е някакво страшилище, което заплашва сигурността а, в Европа. Трябва да се сложи край а, на това. Да, действително, Олаф е институция, в която работят човешки същества, а човешките същества грешат. Не трябва обаче грешките, допуснати от тези хора, да се отразяват на трети лица. В продължение на дълги години оставахме с впечатлението, че а, две институции, като че ли се карат. Опитвам се да бъда неутрален, но наистина не успявам. Но не смятам, че а, тези къвги са в интерес на когото и да било. Нещата не могат да се подобрят от само себе си. Може би е необходимо да изковем ново законодателство. Това обаче също крие в себе си опасност, защото по този начин можем да създадем още една допълнителна структура, както каза и колегата Аяла Сендър. Затова смятам, че просто трябва да седнем и да помислим къде точно е проблема. Да помислим дали критиките са основателни. И ако те са основателни, трябва да предприемем нещо. Ако критиките са основателни, тогава Ингия може да разчиташ на пълната ни подкрепа. Не трябва обаче да даваме впечатлението, че не сме заинтересовани от проблема. Не трябва да се дава също така впечатлението, че сме на ръба на бездната – Институцията, която възнамеряваме да създадем, за да контролира а, Европейската комисия и ОЛАФ, също няма да бъде безгрешна. Затова смятам, че трябва да помислим за слабостите в сега действащата система. Трябва да бъдем прями и точни по отношение на целта, която искаме да постигнем. Защото досегашното ни поведение доведе до значителни проблеми. Това въжи за всички в работната група на социалистите и демократите. Някои от нейните членове смятат, че нещата не вървят на добре. Те обаче смятат, че няма законен път, по който бихме могли да поправим случилото се. Европейската комисия и ОЛАФ имат за цел да гарантират правовата държава и да защитават финансовите интереси на Европейския съюз. Не трябва обаче те да правят обратното, нали така? Затова сега трябва да бъдем справедливи и да потърсим конструктивни решения. По мое мнение, предложението на Европейската комисия заслужава нашето внимание. Трябва да помислим дали това предложение може да ни доведе до някъде – аз ви уверявам, че може да разчитате на подкрепата на социалистите и демократите, ако желаете да засилим законовата вече структура. А относно законосъобразността на действията, предприяти от службите на Европейската комисия, смятам, че а, това всъщност само задълбочава проблема и по никакъв начин не води до решаването му möchte ich schon gleich was dazu sagen. сега имам проблем. Преди сме обсъждали многократно това предложение, но след това аз тогава по, по, по, по, този, по този въпрос по малко разли, от малко различен го гледах тогава. Тук правните проблеми, които се опитах да посоча днес, по принцип са правни проблеми, които другите виждат. Аз не обаче. От 10 години съм в бюджетната, комисията за бюджетен контрол. Различни, различни проблеми сме се натъквали. Обикновено подхождаме към една и съща тема с различна предварителна информация затова е наложително преди това да се чете много внимателно. Има комисия за, за е, проследяване и контрол. Е, със съответните е, приложения и е, именно в приложенията има подробности за това как работи Олаф. Е, моля, прочетете внимателно тези приложения и тогава си теглете изводите. Мой личен извод е, че проблемът, е имаме сериозен проблем. Именно защото самото изграждане на тази организация за защита финансовите интереси на ЕС, точно именно от тук тук се корени моето, моето е, притеснение, моята тревога, защото това е, е поставено под много сериозен въпрос. Е, тук, е, ако имаме конфликт между надзорния орган и генералния директор, тогава как може въобще е, надзорния орган е единствения, който може да следи какво става. Ако не решим този конфликт, тогава трябва да разпуснем Олаф. Това е една структура, която, ако имаме структура, която не можем да надзираваме, тогава имаме, трябва да я разпуснем. Тогава имаме сериозен правен проблем. Това е точно както каза ти. Тук вече опираме до основни принципи. Е, става дума за самото е, оцеляване на тези е, структури не ми харесва да играе ролята на Черен Петър, но е, и винаги да давам, е, да представям всичко в е, негативни краски, но, но не мога да си представя да управляваме и да, да, да допускаме един орган, който не може да бъде контролиран. Също времено тази структура е, е, е, разполага с огромна мощ, масивно да на, на, вреди на хората. Непрекъснато ми телефонират хора, които казват как в рамките на следствията, водени от Олаф, търпят сериозни морални, финансови и материални щети аз нищо не мога да направя, аз просто приемам зададеност за сведения това, което ми казват и толкова. Разбира се, трябва да се вземем с тези неща. Това не може да ни бъде спестено, защото но не може да стане това, ако не знаем какво се крие зад този проблем комисията. Uh, uh, uh, Много благодаря за изказаните мнения. Засегнахме различни теми. Първо стана дума за медиацията в отношенията между Олаф и надзорния комитет. Тук трябва да кажа, че съм провела множество срещи с надзорния комитет по време на изпълнението на своите задължения и те като цяло бяха доста конструктивни. И смятам, че има нужда в Олаф да има силен надзорен комитет. Така че не се налага изобщо да ме убеждавате. Аз е, вярвам, че колкото по-силна е силен е този комитет, толкова по-добре ще работи Олаф. Това обаче, което не мога да разбера, е, че когато покани и двете страни да седнат с мен, да разговарят открито на два пъти, два последователни пъти получавам отрицателен отговор. Ясно е, че всеки може да има е, отрицателно мнение за едно или друго нещо, но за мен е очевидно, че би било от полза за всички, ако се проведе такава дискусия. И така, бих препоръчал на своя наследник да настои да има дискусии, в които участват Олаф, е, надзорния комитет и комисаря, за да може да се обсъдят проблемите. Още нещо. Има неща, които трябва да се разгледат по-внимателно. Аз лично твърдо вярвам, че дейността на Олаф трябва да се основава на конкретни правила. Темата е много чувствителна и всичко трябва да почива на конкретни правила. И за това искам да споделя с вас, че много се зарадвах, когато се подписаха е, работните процедурни правила. Аз самият не съм специалист по детайлите е, и не се е и очаква от мен да бъда. Аз съм политик. Но много се радвам, че постигнахме това споразумение между надзорния комитет и Олаф и когато нещата се договорят между тези две страни, принципно може да се очаква проблемите да се решат, защото всички очакват информацията да се представя възоснова на тези процедурни правила. Надзорната комисия обаче много скоро стигна до решението, че информацията, която може да получи при така действащите процедурни правила, не е достатъчна. Добре. Това може и да е така. Обаче не е допустимо, без да са се променили правилата, да се настоява да се предава повече информация. Защото това може да доведе до а, напълно безконтролна ситуация. В крайна сметка, имаме правила подписани от двете страни. И ако има проблем, тогава трябва да се променят тези правила. Това е подходящото решение. От там нататък трябва да се види дали е, надзорника по защита на данните смята, че тези правила зачитат и основните права Разбира се, не мисля, че тук говорим за различна идея. Мисля, че е, просто е очевидно за всички, че трябва да действаме по правила. Това е. И за това настоявам и двете страни да седнат внимателно заедно, да обмислят нещата, да видят какво не е достатъчно съществуващите правила и да се договорят по евентуалното им изменяне. Това е едно просто възможно решение на въпроса. Необходим е конструктивен подход, необходим е конструктивен обмен – на мнения и позиции. Само така може да се разреши този спор. И тук искам да добавя, че самият аз направих така, че решението на надзорната комисия, искането на надзорната комисия е да имат повече служители – бе изпълнено. Така че никой не може да ме обвини, че не съм а, поел достатъчно добър ангажимент, че не съм го поел достатъчно сериозно и че не искам да се разрешат проблемите. Защото аз, уверявам ви, а вие го знаете всъщност много добре, чета документите. Чета ги наистина и знам за какво става дума и а, е, следя а, е, надзорната комисия. Много се радвам, че голяма част от препоръките, направени през тези две години от Комисията по надзора, бяха приети от Олаф. А, е, препоръките са много добри, всъщност. И много се радвам, че надзорната комисия работи сериозно по тези препоръки. И ако разгледате текстовете, които са представени, е, от гледна точка на Олаф, трябва да се е, видят е, позициите на двете страни. Създава се атмосфера, която е, показва как може да се интерпретира ситуацията. И така, е по отношение на предложението на комисията. Направихме първо едно съобщение, в което разяснихме бъдещите си действия. В средата на 2013 година беше това. И заявихме пред институциите, законодателните органи, съвета и парламента, че трябва да дадат своето становище по това съобщение на комисията. Получихме становище от страна на съвета, но така и не получихме становище от страна на парламента. Това не означава обаче, че не сме поискали такова становище, не означава, че, че не сме се консултирали с парламента. Просто това, което стана е, че парламента не реагира по никакъв начин на това съобщение. Тогава направихме предложението си, така както бяхме обещали в съобщението на комисията, 8 месеца по-късно. Тоест, имаше време да се реагира. Имаме все още време да се действа и предложението не може да и не трябва да се разглежда като нещо окончателно. Все още не. Е, имаме различни възможности в тази комисия и можем да намерим възможно най-доброто решение. И в това предложение трябва да се каже, че е, има е, няколко основни въпроса, които трябва да се разгледат и които за мен са много важни. А, много е важно да, направ... да не се концентрира цялата власт в един орган. Независимо от това дали това е надзонен, надзорен комитет или е какъвто и да било друг орган. Защото в крайна сметка какво става? Този орган става из, измества от длъжността му генералния директор на ОЛАФ. не е това целта. Ролята на надзорния комитет означава да има действително надзор. И твърде ясно се казва, че е необходим системен, систематичен надзор на дейността на ОЛАФ без достъп би било много трудно да приложим подходящ надзор. И мисля, че е много важно ролята на надзорния комитет да се запази, без обаче да се смесва с ежедневието и редовните жалби и а, също така даването на разрешителни за обиск на офиси на депутати, например. Трябва да има ясно разделение. Аргументът е следният. Щом като той или иначе има контролер, който е прикачен към комисията. Той трябва да свърши това за работа. Държавите членки получават своите получават средства от комисията, но не може да се твърди, че те са зависими от нея, защото в крайна сметка а, зависимостта се оценява в рамките на това, на това дали или не комисията изплаща заплати на съответните служители. Те или иначе всички институции ще участват в назначаването на това лице и комисията по надзора също ще даде своята позиция. Ако говорим за независимостта на Олаф, не мога да разбера защо се казва това е роля на надзорната комисия. А, и ако това е роля на надзорната комисия, Олаф продължава да е независим. А, докато ако а, ролята се изнесе от надзорната комисия, Олаф губи независимостта си. Не съм съгласен с това. Толкова много труд положихме, за да балансираме нещата. И в крайна сметка именно за това становището на контролера не е правно задължително. Защото в крайна сметка генералният директор трябва да вземе решение. Обик... Обикновено нещата вървят така. Ако някой се а, жалва пред контролера и ако контролера сметне, че жалбата е основателна, генералният директор няма как да го преодолее. Защото а, няма как да я, извинете, пренебрегне. Защото ако я пренебрегне, е длъжен да обясни как и защо е взел това решение. Но, разбира се, въпреки това е длъжен да го направи. Имаме допълнителен слой, процедурни гаранции. И се иска възможност да се обжалва решението на контроли... контролера. Именно за това не се налага да се въвежда система на обжалване, защото засегнатите лица ще имат възможност да се да обжалват всяко едно решение, И така генералният директор ще има възможност да взема своите решения. Това е процедурата, която предлагаме да се въведе. Но дори и по този въпрос, мисля, че можем да обсъждаме различните варианти за процедиране, за да може да се вземат предвид всички тези проблеми. И затова приканвам към възможно най-конструктивен дебат, за да се достигне до възможно най-конструктивното решение. Що се отнася до депутатите? Специалния статут на депутатите. Те имат специален статут и за това се изисква и по специфично третиране на депутатите и за това е, въведохме предварителни разрешителни за най... за някои намеси на Ала, за да може да се избегнат ситуации от миналото в отношенията между Олаф и Европейския парламент. И това означава, че а, това в никакъв случай не означава, че отношенията на Олаф и Европейски парламент са лоши и напротив, сътрудничеството е добро и има достатъчно добра яснота за дейността на Олаф. И така както са определени е, е, е, институциите в това предложение, виждаме ясно отразяване на действителността. Европейския съвет включително. Там, ако има нужда от обиск, може да се проведе този обиск вътре в самата институция. а не а не от дома, а не в дома на съответния човек. Правилата са такива, че трябва да настояваме да имаме равнопоставеност на всички. Това е целта и на нашето предложение. И така, Мисля, че с това покрих повечето ви въпроси. В заключение, нека само да кажа, че наскоро обсъдихте доклада на Олаф, последния доклад на Олаф, и мисля, че от този доклад съвсем ясно можете да разберете до каква степен сме подобрили ефективността на дейността на Олаф. Много съм горд, че хората и институциите вярват повече на Олаф. И са по-готови да се обърнат към Олаф за разрешаване на конкретни случаи. Всъщност, все повече се увеличават случаите, припратени към Олаф. Подготовка подготовката, срок за подготовка е значително намален. Срока за провеждането на разследванията също, така че моля ви, не дайте да драматизирате това положение прекомерно. В крайна сметка, мисля, че Олаф действително напредна много но в начина по който действа и мога да се гордея от това, мисля. Благодаря, господин комисар. Вие сте статистик по професия и е важно а, да разгледате статистиката. Смат аз го направих. Готова съм, ако искате да ви помогна. Госпожа Аяла Сендер – relación eh, con algo que digamos que, empieza, a ser urgente y que son eh, los cambios, las modificaciones. Eh, de... на подмяната на състава на надзорния съвет. Председателския съвет на парламента ще заседава идната седмица и затова бих искала да попитам тъй като въпросът е неотложен. Може ли да ни дадете конкретна дата за заседанието на групата на високо равнище, която трябва да се произнесе е, за подмяната на състава на надзорния съвет. Госпожа Гресле, вие говорихте за контролера и Европейския съвет също разгледа въпроса. Какво е вашето мнение за предварителните проверки? Тези предварителни проверки се извършват само върху институциите членки, а не върху редовите служители. Това как се съчетава с равното третиране? отговор на комисаря. Благодаря ви. За въпроса госпожо Аяла Сендър. Близко сме до вземането на решение. След като всички институции се съгласят за евентуално решение, ще поканим всички за участие. Това, разбира се, ще отнеме време. И ако искаме да сме реалисти, може би в края на ноември, началото на декември. Хубаво е предварително да решим, защото ако не се лъж, съвета ще заседава през февруари. Спомням си предишната процедура, тогава съвсем не беше лесно да се стигне до консенсус между трите институции – те не можаха да се съгласят за името на евентуалния кандидат, така че би било добре да започнем процедурата колкото се може по-рано, но времено трябва да оставим и достатъчно време за поканата за участие. Така че най-реалистично погледнато бих казал в началото на декември. институциите ще имат достатъчно време да заседават и втори път, ако това е необходимо. А на вашия въпрос, госпожо Гресле, бих искал да отговоря последния начин. Няма ясно разграничение между това, което се отнася до членовете, на тази институция и членовете на парламента. Има специфични правила за имунитет. Членовете трябва да са пряко избрани. И не трябва да са обвързани с незаконни дейности. А останалите членове на институциите, които са описани, са политически назначени служители. Те трябва да спазват принципа за независимост. И това всъщност разграничава членовете на парламента от служителите на институцията. Затова Правилото е много важно. Смятам, че това е нормална практика и в държавите членки. Ако искате да претърсите кабинета на някой депутат, предполагам, че трябва да получите разрешение от съдия. В този контекст Олаф отговаря за административната част от процедурата, а не за наказателното преследване. Разполагаме с законова рамка, която ни дава възможност да поискаме от съдя да издаде разрешение. И тази роля може да бъде присъдена на контролера а, за процесуалните гаранции. Това е в общи линии нашето предложение. Е, като докладчик имам последната дума. Това, което каза комисаря, сочи точно, че проблемът е, и в е, тази е, сива, лежи именно в тази сива зона. Какво е Олаф сега? То прави следствие или може да взема мерки срещу е, нарушения? Този точно проблем е, имам за задача. Е, това имах предвид, е, че трябва да реша и да отговоря на този въпрос с моят доклад. Е, е, предложението на комисията не е, върши тази работа, е, но едно трябва да следим ние много зорко. Всичко, което прави Олаф, трябва да бъде законосъобразно, трябва да бъде да, да, да да бъде проверимо, да бъде а, е, основателно. А, е, всичко друго а, е, до, не води до нищо, а, само кълкавим и увъртаме, но решение на проблема не намираме. Ако трябва, трябва да ограничим правомощията на, на а, Олаф, а, тъй като тази е, структура трябва да е, отговаря на правните норми и да е съобразена с законите. Разбира се, ще, е, всичко това трябва да се прави заедно с правните експерти, за да нямаме тук някакъв наказателен съд в лицето на Олаф. Ще трябва да видим е, и е, Европейския съд какво ще реши по въпроса. Сега е, единственото, което е ясно, че е, това предложение е, ще остане на масата. Аз ще се постарая да излезем с това предложение, за да се стигне до практическо решение на въпроса, трябва да е едно да е ясно, че ние много сериозно гледаме на това и е, именно това е един от е, минусите на предишната комисия, един от, е, е, една от критиките е именно, че това не бе постигнато, не бе направено нищо. Въпросът за имунитета е, е изключително е, важен. Същевременно е, има, говорим за хармонизиране директивата, наказателно-правната е, директива. Е, Онзи ден имахме специално заседание на тази тема заедно с правната комисия и намерихме едно решение, което според мен е доста добро ще видим дали да го е, внесем, да го впиша в е, регламента за е, Олаф или не. Това е господин комисар. Наистина ще видим нататък как ще вървят нещата. Аз искам да ви благодаря най-сърдечно за съвместната работа. Не зная дали да ви питам какво ще правите от тук нататък. Вероятно е недискретен такъв въпрос. Във всички случаи, каквото и да правите, ви желаем успех, късмет. Много ни беше приятно да работим с вас. Благодарим ви най-сърдечно е, за това. Вие сте наистина, вие работихте опорито и сериозно, което оценяваме. Е, поканихте ни където и да отидете във ваше лице, ще имаме един сериозен партньор. Дали някой желая да вземе думата още? Имаме, <laughs> остават ни още 20 минути. Благодаря, господин комисар. Uh, uh, Благодаря ви за любезните думи. Разбира се, е, това е момент, в който човек се обръща назад да, и прави равносметка на това, което е постигнал. Е, в моите изказване аз спомнях няколко пъти колко широк беше моят портфейл и е, именно освобождаването отговорност и Олаф е само един, е, една малка част от всичко това. Въпроси с статистиката и така нататък. Е, мисля, след като така погледна назад, е, мисля, че мога да се гордея, че във всичките тези области сме напреднали доста. И особено се радвам, че е, по тези трудни въпроси, е, за които отговаря вашата комисия, също сме напреднали, които отговаря или частично, или изцяло. Разбира се, винаги сме имали спорове по процедурата за освобождаване от е, отговорност е, или по същество за, по заградителната ни работа, но мисля, че това са нещата от живота. Така функционират е, всичко. Това е смисъла на тези дискусии. Аз давам своите аргументи, вие ги чувате, след това аз вашите и стигаме до най-доброто решение. Също времено трябва да признаем, че това, което имаме в момента е, пред себе си, това са няколко много важни предложения, които ако бъдат приети, е, това ще означава значителен е, напредък в наказателно-правната система на Европейския съюз. И аз наистина съм ви благодарен, благодарен за вашата е, сериозна е, работа по директивата за защита на финансови интереси, защото това е сърцевината на нашата законодател, на законодателната дейност. Е, Европейската прокуратура също е много сложена тема и там, макар и по-бавно, отколкото ни се иска, напрегваме по-малко. След 8 години преговори успяхме да приемем регламента за ОЛАВ, който, което също е много важно постижение за всички нас. Вероятно не всички са доволни от резултата, но това е компромис, който сега ще ни послужи като основа за дейността на Олаф от тук нататък и мисля, че това е до голямо постижение. И в заключение благодаря на всички членове на тази комисия. Благодаря на всички докладчици по процедурата за освобождаване от отговорност в, моя, в рамките на моя мандат, на всички координатори на политически групи, с които обсъждахме различните е, проблеми, законодателни или процедурни. Мисля, че взаимодействието ни, сътрудничеството ни беше много положително. Аз лично научих много от вас. Благодаря ви за това. Вероятно това е последната ни среща в този ми мандат. Надявам се, че в други качества, по други поводи ще имаме възможност да се срещаме и да обсъждаме сериозните е, действителните европейски проблеми, с които аз съм силно ангажиран. А какво ще правите? Искам да запазя това за себе си, тази информация за себе си. Е, ще взема решението си. Мисля, че съвсем разбираемо е, че е нужна малка е, пауза, почивка, за да се помисли човек да се огледа и да се опомни в новата ситуация, в която се намира, но мисля, убеден съм, че ще продължа да се е, грижа да, европейските проекти. Това е, те са дълбоко така в е, сърцето ми и въпреки различни трудности ще продължат да бъдат е, голям, голям успех. Благодаря. Благодаря. Вдигам за се.